chers collègues, je propose de commencer nos travaux. Скъпи колеги, да започнем работа, да открием първото ни е, е, заседание за годината. Е, желая на всички една отлична 2014. С някои от вас съм се виждал, други не. Ще бъде важна година за парламентарната дейност, за политическата ни дейност. Желая ви във личния живот, пък и във вашите служебни проекти да максимално да се радвате на е, успехи. Сега проект за дневен ред. Ако нямате забележки по него, е, ще го считаме за прият. Предлагам да е, се занимаем с 15 точка, която е, е, е доклада на Джордж Лайен. Е, извинява се, 16-та е, точка. Ивайло Калфин, всъщност, извинява се председателя. Той присъства е, за трилога с, с съвета и комисията за външния мандат на ЕИБ по правило съгласно член 70 да бъде в е, Voting Time. Сега първа точка съобщение на председателя. Е, езиковия режим е посочен, както всичките други е, заседания и нашето се продава по интернет. Сега други съобщения. Парламента започва процедура за постепенно приемане на системата, възприемане на системата електронно заседание. Видяхте в залата, като влизате един едно съобщение, което е, за е, бъдещите е, използване, прилагане на системата електронно заседание, постепенно е, целият парламент ще се прехвърли на такава работа и ще е, стигнем до положение на нула е, хартиен носител. Тези членове, които желаят да започнат да се присъединят към този начин на работа, нека ни се обадят, за да могат е, службите на парламента да им помогнат е, с съответните таблети, е, за да се работи тук нататък по електронен път, а не на хартия. От техническа гледна точка казаха ми, аз не съм проверявал, че сега може да се и по електронен път да се работи по списъците за гласуване. Да се покажат за няколко секунди се появяват списъците и за няколко секунди на екрана ви излиза текста, по който се гласува, което е, е чудесно. И е, по-добре е от сега да почнем да експериментираме, за да навлезем в системата. Второто съобщение е, графика на работа. Предвиждаме на заседание на нашата комисия по бюджета на 6 март. Е, това е групата на Народната партия се е, събира по същия в този период е, в Дъблин за важно политическо, е, на важна политическа сбирка във връзка с предизборната кампания. Групата моли да се прехвърли на 4 март заседанието. Координаторите са уведомени за тази молба. Искам просто да ви съобща сега, за да знаете, да си маркирате, да си отбележите тези дати и да си организирате програмата. Е, е, получихме таблицата с последните цифри, той е в интернет, за бюджета 2013 година. По-късно ще говорим по-подробно за това. започваме да се, опас... да се опасяваме, че ангажираните плащания е, няма да могат да бъдат изплатени и е, ще е, тази сума е скочила значително тази година за, на 20 милиарда евро. На 25 ноември 13 година протоколите от предишно заседание от 25 декември, ако не възразявате, според процедурата се приемат, се, се считат за приети. Сега по точка четвърта, представяне на междинния доклад относно пилотната фаза на инициативата облигации за проекти по стратегия Европа 2020. Докладчика е тук. Господин Жеронимо Темас е директор на Екофин, комисията Екофин и е, директор е, в Европейската банка за е, Европейска инвестиционна банка. За съжаление, третия ни колега отсъства, но има заместник. Тук не става дума за един обичаен доклад, който се прави на всяко 6 месече от нашата комисия. Ще повече затъмняват залата. Това е за да видим екрана. Става дума за един междинен доклад за е, прилагането и изпълнението на е, облигации за проекти. Това е пилотна фаза. Доклада е разпределен, раздаден и от 6 януари, от 7 януари сред членовете, така че ще помоля господин Томас и госпожа Джанет да представят доклада съвсем накратко. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми госпожи и господа, уважаеми депутати. Изготвихме първия доклад по тази инициатива за облигациите за проекти през май. Това е втория 6-месечен доклад. Искам да напомня какъв е политическия контекст. След това ще говоря за различното развитие, което наблюдаваме на пазарите. След това ще говоря за прилагането на самата инициатива за този вид облигации и колегата Дженет ще говори за конкретните проекти. Когато говорим за общия контекст, искам да напомня на уважаемите депутати, че комисията предприе редица инициативи с цел насърчаване на дългосрочното финансиране в европейската економика, тъй като тя се възстановява в момента. И естествено по собствена инициатива Европейския парламент прави доклад посветен на дългосрочното финансиране. следим какво се случва на ниво G20. Там се говори за нуждата от насърчаване на дългосрочните инвестиции. Това понятие облигации за проекти ви е познато, то беше представено по време на първия межденен доклад в голяма степен. Искам да ви кажа, че ние използваме средства от европейския бюджет с цел Европейската инвестиционна банка да може да предприеме необходимия риск и да подкрепя проекти, които се финансират чрез такива облигации. Освен това, важен компонент на тази инициатива е да се помогне за подкрепа на междуинституционалните инвеститори когато става въпрос за изграждането на инфраструктура. Това е много важна цел на облигациите за проекти. Ако започна сега с това, което се случва на пазара, по-рано направихме представяне по темата. Трябва да кажа, че частното финансиране за инфраструктурни проекти е доста ограничено и не отговаря на нивата от преди кризата, държавните средства не могат да компенсират липсата на средства, тъй като държавните бюджети са поставени под натиск. В същото време няма и кредитиране от страна на банките поради необходимостта от преструктуриране на банките, породена от финансовата криза. Ето защо Що се отнася до анализа, необходимостта от инвестиционни средства остава. Тя е същата, както и по времето, когато започна тази инициатива за облигациите за проекти. За да подкрепя казаното с факти, погледнете следната графика виждате стойността на финансираните инфраструктурни проекти. Тя е намаляла с около 50% от 2010 до 2012 година. Ето защо се вижда, че имаме сериозно предизвикателство пред себе си. Ако се опитаме сега да погледнем как се финансират инфраструктурните проекти, можем да кажем, че този вид облигации за проекти имаха своето въздействие върху пазарите. Те стимулираха компаниите и властите, които финансират проектите, да се опитат да възродят пазарите. През 2013 година, за разлика от опита, който имахме в средата на кризата, станахме свидетели на апетит на европейските капиталови пазари за инфраструктурни проекти. И видяхме, че има транзакции с такива облигации в различните държави членки. На ниво g 20 и ОИСР тенденцията, която се наблюдава е същата. Миналата година и в рамките на тази година австралийското председателство възприе инициативата на Европа за тези облигации за проекти. Още миналата година на ниво G20 получихме положителни коментари за онова, което се случва от държавните и правителствените ръководители. Австралийското председателство тази година създаде работна група с цел да се проучи дали този вид инвестиции могат да се превърнат в реални активи. Нека да погледнем сега по-конкретно какво направихме по отношение на тези облигации за проекти в тесния смисъл. През 2013 година имаше лансиране на редица облигации. Тук можем да откроим две конкретни транзакции, които имаха нужда от подкрепа. Имаше редица транзакции, които се случиха без генерирането и използването на публични средства. Искам да откроя две, както вече казах сред онези, които приключиха миналата година, две, които имаха нужда от а, публично финансиране. Естествено, Е и Б изигра активна роля тук а, и даде възможност и стимул за много финансови институции да проучат тази опция. Предизвикателството, пред което сме изправени, е свързано с интереса за поемане на ангажименти. Ние сме подписали две транзакции през 2013 година. Между 5 до 7 транзакции ще бъдат подписани в следващите няколко месеца. Следва да се гарантира, че тези инициативи ще бъдат завършени мисля, че следващото предизвикателство ще бъде да се гарантира, че националните власти ще включат тази опция за облигациите в техните практики по отношение на обществените поръчки. Това ще бъде едно следващо ниво вече. Да видим сега какви са положителните резултати от тази инициатива. Комисията се опитва да намери начини за интегриране на този инструмент в механизма за свързване на Европа. Това е новия инструмент в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Финансовите инструменти като облигациите за проекти ще играят важна роля тук. Опитваме се да приложим работните програми през първата половина на 2014 година и след известно време ще ви дадем информация. Надяваме се, че ще можем да пледираме за продължаването на инициативата за тези облигации, както и за допълнителни инициативи и инструменти, които ще допълнят нашето усилие. Знаете, че цялостната ни цел е да има дългосрочно финансиране за инфраструктура в Европа и в крайна сметка да изпълним определените цели. Така ще приключа и ще дам думата на колегата Дженет и съм готов да отговоря на различни въпроси. Благодаря много, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за тази възможност да, да говоря пред вас за за напредъка постигнат по инициативата за облигации за проекти и да ви запозная с първите конкретни стъпки за проекти. Ще споделя също и опита от първите два проекта. Ще направя някои е, бележки, свързани с това, което е в ход и предстои. Реалният тест е, за инициативата за облигациите за проекти беше реализиран през е, юли 2013 приключи проекта Кастор. 1,4 милиарда евро облигации бяха пуснати на пазара и това отделно от мащабите на инвестицията. Трябва да подчертаем, че това показа ясно колко важни са тези проектни облигации, за да се постигне очакваният резултат при създаването на този инструмент. Показано беше също какви са заплахите, колко задълбочен също е интереса на инвестиционните, на институционните инвеститори. бяха привлечени повече кредити чрез тези облигации, чрез акредитив, който беше издаден от ЕИБ. 29 инвеститори участваха в този проект. Най-много от тях бяха от Германия, но имаше и от Бенелюкс, от Испания, от Франция и от Обединеното кралство. Проектът е, също показа колко е, ценна е тази инициатива за обществения сектор, за определенето на цените на емисията беше достатъчно привлекателно за газоснабдяването е, в Испания и за потребителите на газ в Испания. И така, беше демонстриран потенциала за капиталовите пазари, така че този проект Кастор беше изключително важен в това отношение. От приключването на проекта през юли се забелязва спиране на добива на, на, на газ. поради сеизмични опасности. Ние ще ви запознаем допълнение с резултатите. Другия проект Гебард беше подписан през ноември миналата година. 305 е, облигации бяха пуснати. Около 50% от имитираните облигации. Този проект също показва колко важен е този механизъм за увеличаване на кредитирането чрез облигации, както и подобряването на кредитния рейтинг. Това беше рейтинг 1А за емисията на тези облигации. Резултатът от емисията беше три пъти по-голямо търсене на облигациите от тези, които бяха пуснати и това доведе определене на цена на емисията, което надхвърли очакванията на всички. 125 базисни пункта над референтната стойност на най-доходоносните облигации. Така че резултатът е много добър и газовия регулатор в Обединеното кралство счита този резултат за изключително полезен за потребителите на електроенергия в Обединеното кралство под формата на понижаване на цените. Тази мисия също показа засилен интерес на инвеститорите това не беше изненадващо, тъй като емисията беше в лири стерлинги и беше предназначена предимно за Обединеното кралство, но не само за Обединеното кралство. През първото три месече на 2014 се очаква да приключи е, първия проект. Сигурно сте запознати с съобщение в е, е, печата. Става дума за една магистрала в Белгия и важна транспортна вър... връзка с Ерборга, с, с а, връзка с Гент и Антверпен. Това ще бъде първата транзакция на облигации за проекти в транспортния сектор и ще бъде първата транзакция, която започва на зелено. Предишните Два проекта бяха свързани с обекти, които бяха вече изградени преди емисията, докато сега говорим за изцяло емисия, която е свързана с инвестиции на зелено. През следните седмици очакваме да бъде финализирана на документацията. Над 100 милиона облигации, които водят до увеличаване на възможностите за кредитиране, ще бъдат предоставени. Това ще подкрепи 550 емитирани облигации на капиталовите пазари. Това ще има ефекти върху ценообразуването. Искам само да подчертая, че избора на този механизъм за финансиране на проекти беше възприето от частните спонсори, както и от публичните спонсори, тъй като се направи съпоставка с альтернативните решения, които са на разположение. И това е най-добрия резултат за вложените средства. Зная, че въпреки, е, че опитът е сравнително скромен, тези първи три е, операции е, показват колко важно е да имаме предвид, че избора на проектни облигации за кредитиране, когато това е уместно с оглед на разходите и ползите, е важно да се е, избират проектни облигации, не самите проекти. Ние предлагаме финансови решения, които са една от възможностите за финансови решения. Когато се изберат проектните облигации, това се прави само защото това е най-изгодно финансово за спонсорите. И така, какви са перспективите? Проектите, които са в ход са на стойност 1,2 милиарда евро до края на пилотната фаза. Тези проекти по принцип могат да привлекат между 6,8 милиарда и 13 милиарда евро. Предвидените проекти са доста силни, включва проекти в транспортния сектор, в телекомуникациите, в широко лентовите услуги. Франция, Германия и Холандия са държавите, в които са концентрирани. Но има динамика в списъка, има включване или изключване на проекти, понякога защото са намерени други финансови решения, защото този инструмент е фокусиран върху пазара. Оценката ми на този етап е, че можем да направим три основни заключения. Първо, считам, че вече сме показали, че има силно търсене от инвеститорите за финансиране на проекти в инфраструктурата като клас активи. Ние забелязахме, господин Томас също отбеляза това в представенето си, че съществуват значителни доказателства за по-широка дейност на капиталовите пазари, свързана с инфраструктурни проекти. И така, че можем да бъдем предпазливо оптимистични, че инициативата за облигации за проекти ще продължи да предизвиква интерес. И на последно място, по този слайд, има силно възприятие на пазара, че инициативата за облигации за проекти и партньорството между банката и европейското финансиране има значителен катализиращ ефект върху финансирането на капиталовите пазари на инфраструктурни проекти в всички сектори. И сигурно в окончателния доклад тази оценка ще фигурира. Набират се все повече доказателства за катализиращият ефект, който обхваща не само проекти, които са финансирали от тази инициатива, но и в по-широк план. Благодаря. Благодаря, господин директор. Много ясно беше вашето изложение. Е, желаете ли да направите коментар? Благодаря, господин председател Ивайло. Йоран Фан, който е докладчик е, в нашата комисия по този конкретен въпрос, ме помоли да задам няколко въпроса. Благодаря много на господин Томас и господин Джанет за тази презентация но четейки доклада, който получихме, се, ние, у нас се, съзнанието се пораждат няколко въпроса, които ще знам. Единият. Е, в последната презентация вие докладвахте пред бюджетната комисия за предложение да се слеят съществуващите, да се обединят съществуващите проекти в портфейли и да се създаде пакети да се създаде един мост между пилотната фаза и е, фонда е, Connecting Europe, е, свързване на Европа. Въпросът ми е какво става с е, текущия инструмент LGTT? който бе създаден 2013 година и как ще се използват ресурсите, които възлизат на 250 е, милион, милиона за е, инструмента за е, проектни облигации. Как ще се из, построят, как ще създадат тези проектни портфели, как ще стане това сливане, какъв е графика и какъв ще ще как изглежда прехода между пилотната фаза и Connecting Europe е, е, фонда? Е, същите ли структури, критерии, същите проекти или ще бъдат направени промени? Колкото да подбраните проекти, малко ни смущава баланса между проектите. И това се отнася до няколко аспекта. Първо, Значи от 8 одобрени проекта, 4 са за е, магистрали, автомагистрали, което означава, че транспортните е, средства за транспорт отиват, ще отидат главно в, е, е към магистрали, ще се насочат. От енергийните проекти, два от четирите енергийни проекта са свързани с е, мрежи е, в, е, по вода, в е, морето. Моите колеги смятат, че това не, такива проекти не дават ласък на обновяемите енергийни източници и не, дава, не, не стимулират държавите членки да наблягат на ползването на такива източници. Освен това няма никакъв проект свързан с ICT с информационно-технологичните е, информационни технологии. Е, до голяма степен е, и в предишния бюджет перото за този вид проекти бе доста окастрено, но до такава степен сега вече няма нито един проект и мисля, че тази област заслужава внимание. Колкото до географското разпределение на проектите, прави ни впечатление, че съществува известен дисбаланс. Само една, от новите, само една нова държава членка има с проект и в въпросите на Йоран Фармс са следните. Какво е, се прави и какво може да се направи, за да се помогне на държави членки с по-малко институционален капацитет, за да се улесни тяхното е, е, изпълнението на тази инициатива за проектните облигации в тези държави? И второ, смятате ли, че това може да помогне допълнително на някои държави членки, които в момента имат сериозни економически проблеми, като Гърция, Италия, Португалия, Испания. Е, чухме, че един от големите, крупните проекти е в Испания, но все пак това е което Йоран ме помоли да попитам. И накрая, е, след презентацията от моя страна, е, възниква следния въпрос. Е, той е, е, е вашия подход. Е, въпросът отнася до вашия подход. Значи става дума за 8 проекта, т.е. на стойност близо 1,4 милиарда, заедно с фонда за увеличаване на кредитирането. Казахте, че не всички от тях ще бъдат, е, ще използват този европейски фондове, някои ще бъдат финансирани чисто от пазара, изцяло от пазара. Въпросът е, този подход ли ще се използва и в бъдеще? И ще правите ли разлика между проектите, които ще ползват този инструмент или първо ще видите как е, ще се финансира на по-късен етап, след като направите един по-широк списък и след това ще решите дали този инструмент ще се използва или пък могат да се финансират директно от пазара тези, тези е, проекти. Защото ако е така, защото тогава само 12 месеца след началото на пилотната фаза е, имаме много малко изплатени суми по тези инструменти за проекти, които трябва да стартират. Благодаря, Ивайло Доминик. Euh, Благодаря по въпроса, който постави Ивайло. Искам да направя няколко забележки и да поставя въпроси. Това, което каза Ивайло, е, че трябва да подчертаем, че използването на проектни облигации, не дали те могат да действат или могат да имат добавена стойност в транспорта, енергетиката, в далеко съобщенията, реализирането на проекти. Виждаме добре. Избора на проекти е доста специфичен. Има малко проекти, които попадат в нашата рамка за обновяеми енергии, е, за автомагистрали, за складиране на втечнен газ. Това беше един инструмент, е, замислен е, като начин за финансиране на проекти, които трудно могат да бъдат финансирани от други източници. Искам да поставя няколко въпроса. Първо, какъв е ефекта на лоста? Тези а, финализирани а, сделки или които са в а, ход а, и какво обхващат? А, 100 милиона, например, една операция, колко са средствата, които идват а, от фондове на Евросъюза, и колко се привличат. Що се отнася до операциите, които са избрани в кавички, ефекта на лоста трябва да бъде 6. Става дума за операции, които могат да бъдат по слабо привлекателни. А, също относно необходимата а, поверителност, как се гарантира тя за проектите. Третия въпрос – какво става с проекта за втечнения газ, складиране на втечнен газ и каква е връзката с облигациите за проекти как става на практика прилагането на този механизъм. Каква е точно връзката с облигациите за проекти? В предвидените проекти има ли критерии за изключване на проекти? Въпреки, че някои проекти могат да бъдат интересни, могат да представляват интерес за пазара. Очевидно има критерии, свързани с възможността за финансиране, но изборът се прави от комисията и дали не трябва да се дефинират критериите. Може ли да имаме 18 проекта, да речем, само за магистрали и да няма проекти в други области. Относно проекта Кастор. Видяхме, че тук риска не е системен, а е сезмичен. Това е типа рискове, който искаме да преодолеем при реализирането на подобни дългосрочни проекти. Имате ли някаква представа или може би ще ми говорите по-късно, ако не може сега, дали е направено проучване за сеизмичността на зоната, където е предвидено складирането на течен, втечнен глас, газ. Дали гаранцията ще е достатъчна, какви изводи могат да бъдат извлечени от първата операция, която беше избрана. Благодаря. Благодаря. Елга Трюпел има думата. Благодаря. Искам да подкрепя един аспект от казаното от Ивайло Калфин. Ударението, което пада върху магистралите. Когато обсъждахме философията на този проект говорихме за това, че искаме да заложим на устойчивостта. Оставам с впечатлението, че не сте намерили точното равновесие. И ето защо искам да поставя под въпрос устойчивостта на тази инициатива за облигации и за проекти. Благодаря. Благодаря, Ян Милдер. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на Ан Йенсен, която трябваше да отиде в комисията по транспорта. Двата проекта в областта на транспорта, според госпожа Йенсен, не са били толкова проблемни и дори да не са привлекли средства, те са ще ли да бъдат финансирани с частни средства. Това исках да кажа. Следващия оратор. Не да Господин директор. Благодаря. Благодаря за интересните въпроси. Ще се опитам да отговоря на някой от тях. След това господин Джанет ще остане отговори на по-техническите аспекти, свързани с конкретните проекти. Когато говорим за инициативата за LGTV и за проектните облигации, искахме да се объединят двата портфейла LGTT ни позволява да поемем риска, заложен в инструмента LGTT. Инициативата за проектни облигации ни позволява да поемем рисковете, свързани с проектите, одобрени по инициативата за проектни облигации. Когато обединим двата портфела, това, което постигаме на практика е диверсификация на риска на тези портфели рискове, които поемаме в бюджета на Европейския съюз. И това не позволява да постигнем по-висок леверидж за фондовете от бюджета на Европейския съюз и да се използват по малко средства, отколкото биха били използвани, ако ги разглеждаме отделно. Както казах в моята презентация, ние правим предварителен преглед на инструмента за свързване на Европа за първата половина 2014 година е, и ще предложим детална информация, как виждаме функционирането в бъдеще при пълно спазване на финансовия регламент. Инструмента LGTT е все още на разположение. Могат да бъдат поемани ангажименти по него до 2015 година. И считам, че сливането, което наблюдаваме, ще бъде от полза за съществуващия портфел, за да може да се поемат по-ефикасно ангажименти. Редица забележки бяха направени относно отраслите и географското разпределение на проектите. Господин Дженет ще предостави по-детална информация. От гледна точка на Европейската комисия бих искал да кажа следното. Първо, проектите, които бяха финансирани или които са в проекта, са допустими съгласно насоките ТЕН. Ако един проект не е допустим според насоките ТЕН-Е, той отпада. Това е пилотна фаза в решението на Европейския парламент е предвидена известна гъвкавост през пилотния етап – свързани с проекти върху съществуващи обекти или тези, които се изграждат на зелено. Пилотната фаза позволява известна гъвкавост в рамките на секторите, които са допустими, за да бъде финализиран този инструмент, за да бъде по-добре познат за участниците на пазара и съответните органи е необходимо да се направи повече, за да има по-голяма яснота за възможностите за финансиране чрез този инструмент. Предвид на всичко това и когато говорим за географското разпределение на проектите или за разнообразяване на вида проекти, очакването ни е, че тези решения да станат по-привлекателни за властите, за да ги възприемат. Господин Джанет в своето изказване говори за конкретни проекти, които се финансират с изненадващо ниски разходи. Властите преди една година ни казваха, че това е много сложно, не виждаме ползата, ще предпочетем обичайното финансиране чрез заеми от банките, но сега тези органи, които отговарят за обществените поръчки, виждат ползите от използване на пазара на облигации, защото виждат какви са ползите, какъв е интереса на инвеститорите. Затова те намират идеята за все по-привлекателна. Както каза господин Джанет, ние не налагаме метода на финансиране, той трябва да бъде избран и органа, отговарящ за обществената поръчка, трябва да избере най-ефтиното финансиране при сравняване на инструментите, които са на лице. Не става дума да имаме само а, облигации за проекти, а да ги използваме само тогава, която чрез тях може да привлечем допълнително финансиране. Относно допустимите сектори, привлекателността на инструмента ще нарасне, като нараснати добрите примери. Диверсификацията на риска за бюджета на Европейския съюз ще позволи да се увеличи а, ефекта на лоста. Виждаме, 8 проекта вече бяха одобрени от управителния съвет на ЕИБ това не са само проектите, които ще останат веднъж за винаги. Това са проектите за 2017. След това управителният съвет ще избере нови проекти. Европейската комисия се надява, че Европейската инвестиционна банка ще прилага този вариант спрямо повече облигации, както по-широко географски разпространени, така и обхващащи повече сектори. Господин Джен ще ви предостави допълнителна информация. В анализа, който направихме заедно с Европейската инвестиционна банка, виждаме, че частта на бюджета, свързана с информационните и комуникационни технологии, разполага с достатъчно гаранции, че ще се използва. Няма проекти, които са одобрени в сектора на ИКТ, но те са в етап на приемане. Благодаря много. Рискувайки да повторя нещо, което бе казано в презентацията, аз сигурно ще повторя нещо, защото то е нещо много основно проектите си избират инициативата за проектни облигации, не обратното. За да използваме подкрепа кредитна за финансиране на един проект по тази инициатива, спонсорите на вносителите на проекта трябва да поискат и да изберат такава форма на финансиране и то да я предпочитат пред е, други е, начини на финансиране, което означава, че по отношение на отрасловото разпределение на проектите, преди да се е, разпространи и разпростре тази инициатива върху по-широк е, отрязък, първо този по-широк отрязък трябва да използва на най-базисно равнище е, или по-скоро е, органите по поръчката трябва да намерят е, е, метода на финансиране. Е, нещо повече, те е, трябва да, да, да изберат това, което на технически език наричаме е, структура на, на финансиране на проекта. Всички тези е, критерии трябва да са на лице. Значи, за да бъде, за да попадне в е, отрасъла, който е, е допустим, както господин Томас е, каза, и да бъде помисл... въобще да бъде включен в краткия списък за финансиране по тази инициатива, проектът трябва да отговаря на дадени критерии. Но можем да помислим за одобряване на критерии, които са внесени от спонсорите и ако публичен сектор и спонсорите не изберат тази форма на финансиране, по никакъв начин не може да бъде осъществен проекта. Бе зададен въпросът какво може да се направи, особено по отношение на географското разпространение, за да може, какви са ползите от финансирането по този начин за държави, които нямат традиция с такъв вид финансиране има, може да се направи нещо и е, в разпоредбите на съответната директива има е, предвидено финансиране за техническа помощ и консултантска дейност, за да се помогне на държавите членки да им се обяснат ползите за използване на финансиране от капиталовите пазари и е, да им се помогне в разработката на тези проекти е, на, долу нагоре. Е, трябва едно дългосрочно решение да се потърси е, и в е, първите 24 месеца на, на пилотнията фаза. Колкото до е, информационно-технологична технология, днес наистина прав сте, никакъв проект не е одобрен за този вид финансиране от този отрасъл ICT. Но, надявам се, убеден съм, бих казал, че ще можем да ще намерим такъв проект, ще доведем до вниманието на управителния съвет проект от този е, род. И тогава е, ще пробваме е, проектирането, финансирането чрез облигации за проекти в тази сфера и се надявам, че кредита, финансирането по този начин ще покаже своята стойност. Това ще бъде поредният тест за неговата валидност. Колкото до въпрос, който бе поставен, а именно дали проектите, които до сега са финансирани, мисля, че се използваше, бе използвана фраза, са леки проекти. Зная, разбирам подтекста на въпроса. Трябва да ви кажа обаче, че съвсем не бяха лесни тези проекти, защото и в двата случая е, за които намеквате. Трябваше да работим е, много е, сериозно с държавните органи, с частния сектор и с потенциалните инвеститори в облигации, за да ги убедим, че има смисъл да се финансира по този начин. Ето защо сме толкова доволни от постигнатото по тези два проекта. 1,4 милиарда събрани в капиталовите пазари в Испания. Господин Томас говори за изключителното въздействие въздействие е, на тези е, проекти върху е, ценообразуването на първите, при имитирането на първите стерлингова облигации в Обединеното кралство. Не са лесни тези проекти. Когато за да стигнат до една, един етап на зрелост тези проекти, мисля, че не беше никак лесно. И накрая бе зададен въпрос за Кастор. Съжалявам, че няма какво да кажа по въпроса. Нищо повече от това, което казах е, в презентацията си. Е, е, изектирането на средства в проекта бе суспендирано от, от испанските власти след сизмични активност това е разбираемо, технически е, проучвания се водят в момента, ние изчакваме да видим какъв ще е резултата, когато излезе резултата от тези технически е, проучвания, ще действаме нататък. Мерси beaucoup, Благодаря, господин директор. Ще видим какви са полуките, които ще извлечем от тази толкова интересна презентация, която показа какъв потенциал се крие в този нов начин на финансиране. Разбира се, ще трябва известно време, за да за, се задвижи процедурата, за да убеди операторите, че си струва да изберат да заложат на този вид е, проекти и на този вид финансиране. Е, както каза, бе казано тук. Благодаря, господин директор. Е, свободен сте. А, сега да преминем към гласуването, но преди това да поздравим новата ни членка, госпожа Вера Фезарова от ГОЕ, която е на място на господин Ремек. Е, добре дошла след нас, е, е, госпожо. Ние сме щастливи, че вие сте след нас в бюджетната комисия. Сега ви предлагам да преминем към гласуването според е, графика, който сме си е, набелязали. Моля, подгответе си картите за гласуване. Предлагам ви да ги да се готови за ползване. Сега започваме по списъка. Започваме с Ангелика Вертман за е, европейския семестър. Това е една актуална тема, тъй като от началото на е, седмицата сме организирали Европейската парламентарна седмица, посветена на европейския семестър. Готови ли сте с списъка за гласуване по доклада на госпожа Вертман? Да започнем с изменение едно от Ричард Ашвард. Докладчика е, за, кой, е против, кой е за? Конт. Против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение на Ричард Ашвард. Докладчикът е за, кой друг е за? Против. Социалистите въздържали се. Благодаря. Божеството са за, социалистите са против или са се въздържали. Приема се. Трото изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Доста по-интересно става. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. С а, малко мнозинство. Четвърто изменение на Траутман с устно изменение на докладчика да се премахне думата стронгли. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Пето изменение на клюте. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шесто изменение на Ашвард с устно изменение за добавяне на думата SWIFT. Докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение на същия вносител. Докладчиката е за. Кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. 8 и 9 можем да гласуваме заедно на клуте. Докладчикът е против. Кой друг е за? Против. Въздържали се, отхвърлят се и двете изменения. 10 и 11 можем ли също да ги гласуваме заедно? Не. Тогава 10. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 11 на докладчика. Докладчикът е против. Кой е за? Трима против. Въздържали се, отхвърли се. 12 то изменение с устно изменение на докладчика. The new SME initiative to be launched in January 2014. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. При окончателното гласуване трябва да променим датата януари, защото ще стане февруари или марта. 13 то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 14 изменение. Катрин Траутман. Сусно изменение. Level of Payments в EU Budget. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Петнайсто изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Не е ясен резултата. Предлагам да проверим чрез електронно гласуване 17-то изменение на Катрин Траутман. Моля, гласувайте. 22 карти са регистрирани. 16 pour. 16 за. 17. 17 за. Искате ли да повторим гласуването? Няма особена промяна. Без вас 16. 11 против, така че 17 изменение се приема. 18 то изменение докладчикът е против. Кой е за? Против. Също трябва да проверим. Струваме се, че се отхвърля. 18-то изменение на Ричард Ашвард. Моля, гласувайте. 18 Прекратете гласуването. 13 за, 14 против, няма въздържали се, отхвърля се. 19 на Катрин Траутман с а, устно изменение в две части. Докладчикът е и за двете части. Първа част, кой е за, против, Въздържали се. Приема се втора част. Като нов параграф 8 ако Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 20 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 21 изменение. Докладчикът е против. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравления за Ангелика Вертман. Преминаваме сега към доклада на господин Ставракакис относно фонда Солидарност на Европейския съюз. Готови ли сте? Осмо изменение на Елга Трупел. Докладчикът е против. Кой е за? Трима против. Болшинството въздържали се. Отхвърля се. Единайсто изменение на Гуя. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Всички са против, дори го е. Отхвърля се. Второ изменение. И девето изменение са еднакви. Докладчикът е за, кой друг е за. Против. Въздържали се. Приемат се. Десето изменение. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против. Двама, трима, четирима. Въздържали се. Приемат се също. И така. Oui, oui, c'est une addition, hein, pardon. Alors, le... Дума за добавка. Изменение 12. Докладчикът е за. Кой е за? Против? 3, 4, 5. Въздържали се. Приема се. 13 на Елга. Кой е за? Докладчикът е за. Против? Въздържали се. Приема се. Трето изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 4, 5, 6 може ли да ги гласуваме заедно? Те са на докладчика? Не. Тогава четвърто изменение. Кой е за? Против. Четирима. Въздържали се. Приема се. Пето. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 на Елга. Докладчикът е против. Кой е за? Против против, въздържали се, отхвърля се. 15 на докладчика с, с значително устно изменение. Виждате текста, той е подчертан. Има добавка и зачертаване на текстове. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Първо на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 27 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Предлагам сега да гласуваме доклада, който носи моето име, относно създаването на Европейска прокуратура. Тази тема предизвиква смях в залата, т.е. предизвиква радост. Имаме една поредица от изменения, внесени от Юта Халк. Те са работили заедно с а, а, Гресле, нали? Докладчикът е солидарен с тези предложения. Можем ли да ги гласуваме анблок? Не? Не? Искате отделно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 на Джеймс Елес. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Шест има. Въздържали се? Приема се. Тринайсто на Джеймс Елес с устно изменение до докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четиринайсто изменение от оттеглено. Първо изменение на ЕЛЕС. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Не е ясен резултата. Изменение второ. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Някои от вас се почиват и не гласуват. Край на гласуването. Доста интересен резултат. 7 за, 21 против. Тоест аз спя. Трето изменение на Джеймс Елес. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така окончателно гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 1 против, е, няма въздържали се. Най-сърдечно приветствам работата на докладчика. Alors, je vous propose maintenant de donner la parole Предлагам да дам думата на нашия докладчик за външната дейност на Европейската инвестиционна банка на Ивайло Калфин, за да може да се гласува компромисния текст, договорен с съвета по тази тема след множество тристранни срещи. Ивайло има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Постигнахме споразумение с съвета, приехме общ текст, приключихме тристранните разговори в края на миналата година. Доста бързо протече всичко, тъй като комисията направи своето законодателно предложение през юни 2013 година. Имахме 6 месеца само за да стигнем до споразумение и аз мисля, че успяхме да изпълним онова, което ни беше възложено като мандат от парламента. Какви промени? Първо, таваните. Успяхме да запазим настоящия брой на тавани около 30 милиарда в крайна сметка за следващата многогодишна финансова рамка. Успяхме да осигурим допълнителните 3 милиарда, които няма да се използват от бюджета а от повторното вливане на някои акумулирани средства по средиземноморския инструмент. На второ място увеличихме прозрачността, увеличихме задълженията за отчетност. Имаме текстове, които поставят ударението върху социалното, екологичното измерение на финансирането. Задаваме по-ясни по-категорични критерии за защита на околната среда. Ще има средносрочен преглед. Той ще се случи до края на 2016 година. Има две страни, казва оратора, които са въведени тук Миянмар и Бирма. Вчера Получих обаждане с молба да променя текст от споразумението, но е доста късно и не мога да направя нищо повече. Не бих искала да поставям на риск цялата процедура, ще се създадат проблеми. Става въпрос в крайна сметка за отчетността на проектите. Тук обаче сме сигурно, няма да има проблеми. Ето защо аз препоръчвам да одобрим този мандат и да имаме нов мандат, след като приключим настоящия. Добре, ясно е обяснението. Сега ще ви предложа да гласувате електронно. Моля, гласувайте по компромиса, който се предлага от докладчика след преговори. Воте, воти, воти. Гласувайте. Гласувайте. Всички гласуваха ли? Всички гласуваха. 28, 27 за, 1 против, е, няма възражали се. Поздравление докладчика. Значи ще имаме предвид необходимостта от тази правна корекция и е, юрист-лингвисти от тези институции ще го гледат текста и по време на презентацията ще е, се представят измененията, е, крайен срок, е, за да може на 2 март да влезе на пленарна. Остава Джорани Лавия, който не е тук. Ah. Alors, à moins que quelqu'un de son groupe veuille faire la някой от неговата група, ако желая да направи презентацията от името на докладчика и по негова препоръка, ако не ви представам, ви предлагам да гласуваме за изменение 45, т.е. след като сме проверили изпълнението на цялата бюджетна линия за бюджета за 2013, комисията предлага да се разделят 140 е, милиона в линия АБ, е, като сумата неплатени средства се е качила на 24 милиона до края на годината, които трябва да бъдат изплатени. Тук е, нещо цифрите се разминават. И то в значителна степен, което вероятно ще е, създаде проблеми много бързо, още през 14-та година. Кой е за това плащане? Кой е против? Е, въздържали се? Приема се. Мисля, че това беше по гласуването и сега ви предлагам да преминем на пета точка от дневния ред и давам думата за насоките за бюджета за 15-та година на Ейдер Гардия Сабал Рубиал. Благодаря, господин председател. както се случва обичайно. Току-що одобрихме един бюджет и преминахме към бюджета за следващата година. Току-що одобрихме за 2014 и вече работим по бюджета за 2015 година. Вярно е, че това е специален бюджет до известна степен, защото има промяна в мандата. график на работа, обаче би трябвало да ни позволи да внесем необходимите промени и за комисията, и за нас. Няма да има кой знае какво въздействие върху нашите задачи. Що се отнася до самия доклад и общите насоки за парламента, ние трябва да погледнем насоките на комисията за 2015 година. Има проекто доклад, то е изключително кратък. Исках доклада да бъде упростен по своя характер, да покрива приоритетите на парламента. Разделила съм доклада на два основни раздела. От една страна имаме политическите приоритети и ангажиментите, които се поемат в европейския бюджет и на второ място с оглед на неодавнашните събития по отношение на плащанията. Имаме и доста голям раздел относно кредитите за плащания. По отношение на политическите приоритети, 2015 година ще бъде втората година от финансовата рамка. Преговорите приключиха, финансовата рамка е по-малка от това, което ни се искаше на повечето депутати, но такива са правилата на играта. Моята оценка на политическите приоритети отчита факта, че очакваме малко по-добро економическо положение на макроекономическо ниво. Същото въжи не само за 2015, но за 2014 година. Когато погледнем естествено живота на нашите граждани. Едва ли можем да видим кой знае какво подобрение. Затова отново казвам, говорим за макроекономически данни. Искаме обаче бюджета да помогне на гражданите в ежедневния им живот. Искаме гражданите да могат да излязат от кризата. Ето защо тук полагаме специално усилие за някои конкретни програми, които биха помогнали на гражданите. Става въпрос за програми, които биха могли да получат малко повече средства. Не можем, не би било логично да се дават от сега повече средства за структурните фондове за 2015 година, тъй като средствата по тях още не са започнали да се отпускат. Ако си спомняте споразумението по МФР, имаше договорка за предварително отпускане на средства за 2015 година за програми като Козме, Еразъм и Хоризонт 2020. Ако погледнете пространството, което ни е оставено за маневриране, ще видите, че сме успяли все пак да постигнем нещо с комисията. Внимателно погледнах кои програми биха могли да се възползват от авансово финансиране. Това са програми свързани с малките и средните предприятия, с научната дейност, с обучението, образованието. Те биха могли да окажат сериозно въздействие в областите, които ни създават най-големи неприятности. Имам предвид най-вече младежката безработица. Това са политическите приоритети за 2015 година, що се отнася за кредитите за поети ангажименти. Що се отнася до кредитите за плащания, ще имаме проблем. Това не е нова информация. Това е проблем, който го прехвърляме от последните няколко години. Единствените цифри, с които разполагаме, са, че до края на 2015 година по функция 1Б имаме около 23,4 милиарда. През последните 3 или 4 е, години сумата на не разплатените средства се увеличава. Що се отнася до 2013 и кредитите за плащания, е, има вече такива средства, които не са изплатени и за 2015 година тази сума ще нарасне. Опитахме на няколко пъти да решим проблема, но усилията не са е, достатъчни. Опитахме се да променим тавана в финансовата рамка. Преговорите приключиха. Виждаме сега, че таваните на средствата не са достатъчни и не съм сигурна, че има политическа воля да се увеличат тези тавани. Затова, гледайки насоките в доклада, ние изтъкваме пред комисията, че тя ще трябва да ни дава информация за това какво се случва с кредитите за плащане, особено с оглед на онова, което се случи през последните няколко години. Би трябвало да проведем срещи на които да има представител на съвета, да се опитаме да постигнем нещо все пак. Много е важно да знаем какво се случва на всеки един етап с кредитите за плащане и би следвало да намерим точните решения, защото не можем да продължим да прехвърляме дефицита от година за година. На даден етап, в даден момент просто ще стигнем до е, неустойчиво положение. Сега, благодарение на многодишната финансова рамка, тези средства за първите няколко години е, тези средства не са чак толкова много за първите няколко години, е, но ако продължим да имаме такова ниско ниво на кредитите за плащане, никога няма да успеем да наваксаме. По отношение на неизпълнените поети задължения, тук имаме сериозни притеснения тези плащания, тези средства, вероятно никога няма да бъдат абсорбирани. Или ще има сериозно забавяне. Това общо взето е моят доклад. Посланието е пределно ясно. Не смятам, че насоките дават основания да навлизаме в кой знае какви подробности. Аз се опитах само да очертая приоритетите. Естествено, ще има изменения, те ще засягат сумите, проектите и инициативите, които искаме да подкрепим като парламент. Ако имате някакви идеи, време е да ги представите. Просто исках да направя доклад, който да се разбира лесно от всички и да отчита нашите приоритети. Благодаря. Благодаря много. Въпросът за плащанията е този за който привлича вниманието. От секретарията ми казва, че вече има проблеми на място, свързани с хуманитарната помощ. За това трябва да поставим акцент върху този въпрос. Бих е, искал да кажа следното. Вчера е, получихме вашите е, проект за насоки. Мисля, че тези, имаме консенсус, особено по въпроса, отнася се до плащанията, кредите за плащания и особено на фона на това, че очакваме все още числата, които са останали от миналата година когато сметките не са за, приключили. Мисля, че в крайна сметка ще се споразумеем по бюджета, но една странична бележка имам на този етап. Това следва от работата на комисията контрол. Разбирам, че при някои числа опълномощените е, е, органи е, и по съответно аудитиращите органи не са запознати с модалитетите и проектите, въпреки одобрение аудиторите поставят някои въпроси, свързани с сумите. Това ще ли ще бъде е, начина да се занижат, ако това ще се използва като метод да се занижат е, сумите, е, това не е особено добро, защото в е, всяка държава членка, когато има одобрен проект, е, очаква е, да мине по процедурата проекта и е, да дойде съответно плащане, а не да се променят условията. Така че когато някой е, вносител на проект е работил е, успешно, по него очаква съответно плащане и е, мисля, че ние изискаме това от държавите членки да насърчават вносителите на проекти в бъдеще да предлагат такива. Второ, до края на седмата година от периода ни прави впечатление, че някои държави като България и Румъния не са могли да, по, да поискат съответните средства за тези проекти. Затова бих искал за тези две държави също да се засили подкрепата, така че те да се възползват от средствата, които са заделени за тях за проекти в след следващите години, така че да надявам се от комисията да има положителен принос в това отношение за да могат да се използват тези средства, които е, са на лице, които са заделени и да се използват по линия на кохезионната програма. Е, един, е, колкото до е, е, сигурността на личните данни, е, това е други въпрос, който ме занимава. Е, и агенцията, Националната агенция за сигурност на САЩ е, Надявам се, че е, ще успеем а, е, така да задвижим тази програма е, съответно и да се е, постави ударение върху сигурността на интернет, сигурността на личните данни на гражданите във връзка и с нашия бюджет. Мисля, че това е една е, важна възможност да се постави пак този въпрос и да се зададе и мисля, че трябва да се разглежда заедно с проектите. Радвам се на съвместната работа с Айдер и мисля, че е, ще е, успеем, ако наистина е, можем да водим непрекъснат диалог по нещата и откритите въпроси. Благодаря. Yes, thank you, and thank you to Ida for the presentation. Благодаря, благодаря на Айда за представянето на насоките. Вие подчертахте ангажимента за младежката заетост. И тук трябва да добавим и мобилността. Бюджетните приоритети, според нас, трябва да отговарят на приоритетите и на предизвикателствата пред, пред Европа, свързани с кризата и нуждата от подобряване на конкурентоспособността. Ние винаги твърдим, че трябва разделим растежа от емисиите на СО2, защото това ще стимулира економиката ни, ще бъде нов шанс, особено за младите хора, когато им осигурим повече зелени работни места. Повечето от тези елементи са част от стратегията Европа 2020 и трябва да заемат основна място в проекто бюджет 2015. Мисля, че нямаме спорове. Когато става дума за изнесените напред плащания, читам, че трябва да се отчита освоемостта при плащанията, за да се използват най-рационално недостатъчните ресурси на Европейския съюз. Споделям констатацията, че имаме проблем с плащанията, че нивото на плащане не е достатъчно и отново и отново сме изправени пред конфликт с съвета по този въпрос. Благодаря. Следващият оратор само да добавя. Благодаря за тези насоки и за изчерпателното изложение. Колкото до безработицата, мисля, че е, трябва да се съсочим не само върху младежката безработица, но и безработицата като общо, особено поколението над 55 години. би трябвало наистина устойчиво и дългосрочно да мислим да решаваме проблема. Колкото до инвестиционните фондове, трябва да използваме научните данни. Тук също има нужда от инвестиции и би трябвало да се търсят възможности, като например в областта на здравеопазването или превен... и профилактиката. За мен е много важно да постигнем успех в е, намаляване младежката безработица. Имаме големи очаквания в това отнош... Има големи очаквания към нас в това отношение и би трябвало наистина да работим конструктивно. Ян Милдер има думата. Благодаря, господин председател. Аз мога да приема предложенията на докладчика, но искам да добавя нещо и сигурно ще направя предложение за изменение в този смисъл. В многогодишната финансова рамка не, е, не са предвидени средства за епидемии от болести по животните. Но ние имаме в Европейския съюз такива епидемии от най-различен характер, треска по свинете, шап, птичи грип и прочие. Посочено е обаче, че фондът за извънредни ситуации не може да се използва в такива случаи и че трябва да има частно застраховане. Аз мятам да предложа изменение преди представенето на бюджета през юни комисията да ни запознае как ще се справя с подобни епидемии на болести по животните в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор. Салвадор Гарига, благодаря господин председател. Това наистина е специална година. Аз съм също докладчик по бюджета по другите раздели, две неща трябва да кажа. Всъщност, хвърляме мост между два мандата. Това въжи в пълна степен и за многогодишната финансова рамка. Що се отнася до националните програми на комисията и средствата, които са заделени за плащания, трябва да кажем, че един от въпросите, които трябва да намерят своето решение в рамките на новия парламент, в рамките на комисията по бюджети, е как да се окаже натиск върху комисията, за да се одобрят оперативните програми и съответно за да не се изгубят средства. Струва ми се, че всеки път, когато има нова финансова рамка, губим година, година и половина, защото на комисията и трябва твърде много време да одобри програмите. Да се надяваме, че този път срока няма да е толкова дълъг, защото повечето от проблемите в рамките на настоящия мандат се коренят в късното приемане на оперативните програми от Европейската комисия. Това не се дължи изцяло на комисията, тъй като самите програми се бавят в държавите членки, но така или иначе има забавяне. И ние трябва да направим нещо. На второ място, нещо, върху което искам да насоча вашето внимание, вниманието на докладчика. След като минат изборите и след като се появи новия парламент, ще има и нова комисия по бюджети. Ние трябва да гарантираме, че ще продължим начинанието, което започнахме тази година, а именно съвместни действия за откриване на проблемите, свързани с плащанията. Това е отлична инициатива и тя ще придаде достоверност на данните и цифрите, които предоставя комисията. Мисля, че от самото начало трябва да разглеждаме положението с кредитите за плащане, защото сега започваме от самото начало. Не знаем обаче кой ще бъде председател на комисията по бюджет и кои ще бъдат координаторите, кои ще бъдат членовете и като символ на последователността важно е докладчика да повдигне тези въпроси на, на различните срещи, за да можем да избегнем сложното положение и да излезем от него, от това сложно положение, което се появи в края на миналата година. Айдер, благодаря. Е съвсем кратко. Е, ще говоря, тъй като става въпрос само за първа размяна на мнения. Като цяло, ми се струва, че повечето политически групи са на най-съща позиция. Крайния срок за внасяне на изменения е 16 февруари. Аз ще разгледам с удоволствие вашите предложения и ще се опитам да включа вашите текстове в доклада. Като цяло, тъй като доклада е изключително кратък и упростен. Ние включваме само най-общите аспекти. Естествено, в измененията може да пишете каквото сметнете за добре, но моля ви, нека да не навлизаме в твърде големи подробности. Подробностите ще бъдат засегнати, когато стигнем до разговорите по бюджета в неговата цялост. Нека да не осложняваме насоките за комисията. Всички ние знаем какви са нашите приоритети, за какво се борехме през последните няколко години. Безработицата, естествено, съгласна съм с Ангелика Вертман. Младежката безработица е изключително важна, нивата и в момента са абсолютно неприемливи, но и безработицата сред по-възрастните хора – устойчивостта на економиката, образованието. Толкова пъти вече сме повтаряли тези приоритети, сега остава само да ги напишем черно на бяло в насоките, за да може комисията да ги вземе предвид. Ако не се лъжа, 4 юни е датата, на която ще се предложи проекто бюджета доста ще е сложно, тъй като ще има избори до тогава. Новата комисия ще трябва да предложи проекта на бюджет е, на тази дата по отношение на казаното от господин Гарига и плащанията. Да, положихме всички усилия, не получихме това, което искахме, но имаме достатъчно информация, за да може да отидем пред комисията и да кажем плащанията не са плод на въображението на настоящата комисия. Що се отнася до датата 16 февруари, знаете това е датата за, за изменение, но не знаем кога ще гласуваме в комисията по бюджети. Надявам се в крайна сметка, че ще можем да отидем в пленарна зала през март, защото пленарната сесия през април е сесия, на която няма да мога да присъствам, тъй като съм бременна. Ще има много промени, предложения за промени. Мисля си, че ще можем да стигнем до компромис. Благодаря. Благодаря. Можем да отидем на точка 6. Другите раздели са Салвадор Гариха. señor presidente eh, mm, sobre lo que he dicho en coordinadores eh, eh, Малко мога да добавя само, колкото до координаторите. Няма да съставяме насоки по този и другите раздели. Предвиждаме помирителни разговори с бюрото. Надяваме се да гласуваме за, по доклада през март. Затова трябва да ускорим малко темповете, за да се вместим в този график. Защото доклада трябва да се представи на бюрото и на е, генералния секретариат в, е, през февруари в е, Страсбург и след това ще следва процедурата. Ще има съкръщение, тъй като е, крайният срок е пленарното съзнание през март. Трябва наистина тук да, така да натискаме секретарията и бюджетната комисия, като стигне до графика за превод но мисля, че това е чисто процедурен въпрос и ще можем да приключим през март. Имаме допълнителен проблем с съответните корекции и актуализация. Тук сме в ръцете на Комисията по правни въпроси. Господин Ламасур в едно писмо до тях поиска пълна информация – за състоянието на нещата и какво споразумение се очаква, тъй като то ще повлияе на процентите и увеличението на бюджета за 15-та. Какво ще се предвиди, какви, каква актуализация на, на заплатите, ще се направи по отношение на 2013 година, след това писмето до комисара Левандовски от него до институциите. За насоките на комисията по увеличенията има и доклад от генералния секретар, който ще е готов след първото задание на комисията по бюджета след 13 е, февруари и ще е, предаде общите насоки на доклада е, заедно с който ще бъде съставен докладчика с докладчиците от другите политически групи, докладчиците в Сянка. Президент, ем... Господин председател, да, съгласен съм с е, докладчика в това отношение. Наистина трябва да е, максимално скоро да приключим процедурата, най-късно до март. Е, трябва да е, така намерим съответното темпо, да е, предвидим необходимото време на администрацията, за да подготви решението в максимално добра форма. Така че не трябва да залагаме само на скорост, на, на, на бързината и на темповете. Имам известни съмнения дали ще успеем е, до март. Е, просто искам да ви предупредя да внимаваме с е, да не бързаме прекалено много. Това е доста чувствителна тема, чувствително досие. То ще даде идеи политически какво ще се прави. Е, и мисля, че в е, е, миналото добре сме работили с институциите по този е, въпрос. Надявам се, че този случай ще успеем. Бих се радвал, ако успеем да е, така окажем е, съответното влияние. Uh, thank you, President. Uh... Благодаря, господин председател. Мисля, че общия подход трябва да продължим добрата работа, която е свършена до сега съвместната работна група, където видяхме какви спестявания могат да се реализират. Ще видим как ще действа това. Не трябва да се прибързва. Трябва да се намери да, с намирането на решение за адаптирането на заплатите, особено сега преди изборите. Необходимо е да получим повече яснота за преговорите между генералния секретар и двата консултативни съвета за това как върви напредъка свързан с писмения устен превод, откъдето трябва да бъдат спестени около 200 милиона евро и те се използват за работата на депутатите и за научни изследвания от парламентарната библиотека. Позицията ни е ясна, трябва да има неутралност прямо бюджета и ще продължим да се придържаме към тази си позиция при предстоящите преговори. Очаквам да продължим да работим с докладчика и докладчиците в сянка. Искам само да ви напомня, че бюджета за Европейския парламент останали сектори включват две части, които са доста различни. Това, което е преди изборите и това, което ще бъде след европейските избори, тъй като трябва да изслушаме гледната точка на новите, новоизбраните депутати, които ще трябва да се занимаят с бюджета и ще бъдат изправени пред реалностите на бюджета на парламента. Затова ни трябва да избързваме, трябва да се придържаме към разчетите. Надяваме се да имаме по-задълбочена дискусия и през второто полугодие на годината със сигурност ще имаме нова ситуация и се надяваме да продължим сътрудничеството с групите, които бяха споменати. Седма точка от дневния ред се отнася до обсъждане на доклад по собствена инициатива за преговорите по многогодишната финансова рамка. Аз и Ивайло Калфин сме съдокладчици по този въпрос. Той в момента не е в залата. Принципа на този доклад е, че беше взето решение в контактната група която подпомагаше преговорите по многогодишната финансова рамка. Идеята не е да се връщаме по същество, по същността на многогодишната финансова рамка, а по-скоро да се опитваме да извлечем известни полуки относно начина по който бяха водени преговорите. Ние многократно сме изразявали нашето разочарование тъй като не бяха спазени цяло предвидените в Лисабонския договор възможности. Нямаше нужната промяна в подхода. Всички разговори, които водихме за запазването на възможността да се прилага съвместното вземане на решения, ние се опитахме да изготвим един доклад, който набляга на тази проблематика и който в известен смисъл можем да предадем на следващия парламент, да му представим някои елементи, които да имат предвид, за да могат да ги прилагат при преразглеждането, средносрочния преглед, който е предвиден в споразумението с съвета. В този доклад а, ние изразяваме някои политически констатации и изразяваме съжаление за подхода, който чисто счетоводен от страна на съвета и ни отчита решенията, взети от самия съвет и които изискват допълнителни средства – Докато когато на национално ниво се изготвя един бюджет, се тръгва от потребностите и се създава един бюджет е, на тази основа. Също имаме критика относно начина на работа с съвета, тъй като по същество имахме редовен обмен на мнения, но често този обмен беше по-скоро неформален и когато разговорите преминаваха на ниво Европейския съвет, ние нямахме участие. Относно институционалния план, вече го споменах, правомощите ни за съвместно вземане на решения трябва да бъдат запазени, Подходът на съветът беше частично да се спазва. Европейския съвет се разглежда като едва ли не законодател, а това не отговаря на предвиденото в договора за това трябва да се спазва съвместното вземане на решения в пълния му смисъл. Можем да подсилим някои елементи, но на високо ниво започва да се чита, че решенията на съвета са окончателните решения и парламентът не участва. Във втората част Даваме някои индикации относно прилагането на многогодишната финансова рамка във връзка с следващия мандат на парламента. Най-важният елемент е следващия парламент е, да е, определи председателя си заедно с е, комисията да играе важна роля в прегледа и да не се а, прави това, което беше направено при предходната многодишна финансова рамка. Основната пречка е свързана а, с а, средствата, които постъпват в бюджета на база брутен национален доход, а не на собствени приходоисточници. Заключенията трябва да се представят в същия момент, когато се представят констатациите в средносрочния преглед. Това са препоръки по отношение на следващата многодишна финансова рамка – Надяваме се тази рамка да бъде в по-голяма степен финансирана от собствени предоходоисточници. Така както беше предложено и когато се приемаше многодишната финансова рамка 2014-2020. Целта е измененията да бъдат представени преди 10 февруари те да бъдат разгледани на заседание на комисията на 12 февруари, гласуването в комисията да бъде на 6 марта, за да може докладът да влезе през март или април в пленарна зала, но при всички случаи преди изборите. Хелга? Yeah, thank you. Um... Благодаря. Ще работим конструктивно по този доклад. Мисля си, че въпреки, че имаме основания по много аспекти да критикуваме съвета и да казваме, че би трябвало да стигнем до по-добра сделка, до по-добро споразумение, най-важното е да не забравяме своята роля. Какво е нашето поведение, нашата ангажираност, нашето желание да се борим. Ето защо ние смятаме, че е твърде лесно само да се обвинява съвета и би следвало да си напишем домашното и да помислим каква ще бъде нашата роля в бъдещите преговори с съвета. Благодаря. Ян Милдер. Благодаря, господин председател. Няколко бележки. Първо, добре се знае, че аз съм привърженик на собствените ресурси. Не смятам обаче, че 85% от средствата трябва да дойдат от преки вноски от държавите членки. Първата ни е, бюджетна отстъпка беше през 1984 година. Знаете за Маргарет Тачер и за, за нейната отстъпка имахме система на собствени ресурси, която беше напълно независима. Вносните мита в Европейския съюз и нямаше вноски от страна на държавите членки. Още по това време обаче имаше спорове за това кой какво трябва да плаща. Факта, че 85% идват от а, вноските на държавите членки не е достатъчно добър аргумент а, за това да има приходи само от собствените ресурси. Всъщност, когато дойдат сметките пред държавите членки, те не ги плащат. И ето защо тук а, имаме а, известни аргументи в полза на собствените ресурси. И на второ място, в връзка с казаното от Хелга, ако парламента беше казал не, това ще, да бъде много ефикасен инструмент, но не го направихме. Ние дадохме на съвета основания да смята, че може да прави каквото се иска. И ето защо мисля, че е добре да поискаме от председателя на новата комисия да поема ангажименти, така или иначе обаче многогодишната финансова рамка трябва да се приеме чрез пълно единодушие и само една държава да е против, няма да се случи нищо. Ето защо аз съм против тази промяна, която предлагате. Единствения начин е да се каже не. Само когато се каже не, само тогава съвета прави необходимите стъпки, чрез убеждаване не става. Още нещо. Следващия път, когато имаме възможност през 2019 година, трябва да, да поискаме 5 годишен период, 5 годишна, многогодишна финансова рамка. Защото иначе, когато парламента е към края на своя мандат, той не е чак толкова силен. Би трябвало съвета да се изправи пред парламент, който е категоричен. Благодаря. já foram aqui transmitidas. Да, аз смятам, че винаги е полезно да се погледне назад и да се види какво можем да научим от многогодишна финансова рамка и преговорите по нея преди. Разбира се, аз участвах в дискусиите и в е, измененията, но честно казано, се включ... вече сме на доста напреднал етап и няма възможност вече да се поправя е, и подобрява тази е, ужасна финансова рамка. Позорна, бих казала. Ян Молден вече отбеляза някои от проблемите, които възникват. Съгласен съм с това, което казаха. За първ път имаме възможност да участваме в благодишната финансова рамка, но не, не можахме да участваме по-пълноценно, така както би трябвало да бъде. Колкото до държавите членки, те са разделени между двете основни политически семейства, представени в Европейския парламент и в крайна сметка ние се озоваваме под натиск от тези политически семейства. Може би ще прозвучи малко грубо към някои колеги, но не виждаме особен напредък. От друга страна, всички политически групи настояват да не се отказваме, да не отпускаме, да отхлабваме е, натиска върху, разхлабваме натиска върху съвета. Сега не знам дали можем да кажем, че е наша вината, ако продължим да е, работим по същия начин в бъдеще, когато става дума за такива преговори, дори да се направи е, така съществено преразглеждане на многогодишна финансова рамка в средносрочен план, никога няма да успеем да наваксаме пропуснатото и да коригираме направените грешки и да постигнем по-добра рамка, такава, каквато искахме от самото начало. Затова мисля, че е добре да посочим уроците, които да излечем съответните полки, но мисля, че на този етап вече е безсмислено да го направим, тъй като сме пропуснали много възможности. Моята група беше против тази е, рамка поначало, но трите големи политически фамилии, представени в този парламент, е, може би те няма да са същите като многоброй, като, като бройка в следващия парламент, но те наистина е, държаха децата в свои ръце. Тъй като не бяхте в е, залата, аз ви представих, но сега ви давам думата, е, Ивайло. Тук не става дума за представене, просто реакция на това, което току-що чух целта на този доклад? Целта не е да се оци... направи оценка на резултатите от рамката. Имаме различни видове оценки по линия на партиите, по различни линии. Идеята в този доклад е, в крайна сметка, да се посочи къде са проблемите, препани камъните в преговорите какви ще бъдат проблемите и какво в следващите преговори може да бъде избегнато. По някои от тези въпроси успяхме. Прави сте на преговорната котия и решението на съвета през феврари да приключи с някои от въпроси. В крайна сметка парламентът успя да ги отвори за дискусия отново. Този път успяхме, но следващия път не трябва да го правим последния момент, а да сме наясно и опита ще ни помогне да дадем на света да, се, да разбере, да знае, че това не е възможно. Сега, е, буферната клауза и какви са възможностите да се използва. Мисля, че тя е много важна за средносрочния преглед. Говорим за възможността да се изготви споразумение за начина по който ще се договаря по бюджета със съвета. Защото какъвто и да е резултата, факта е, че сроковете ни за договаряне със съвета са много кратки, защото не ни се даде възможност. Изцяло погрешен е подхода ни. И това е отразено тук. Съвета никога не говори за политика. Политики. Ние започнахме този разговор и мисля, че това е добър опит от страна на комитета, с подготвителната работа, с изготвени позиции преди комисията да излезе с предложение. Въпросът е, съвета да се накара съвета да почне да говори за политики, а не само за цифри. Това са въпроси, които трябва да обхванем и по които да намерим начин или в крайна сметка да подскажем на следващите преговори, дали средосрочни или следващата рамка, как ще се ангажира парламент. Имаме добри, добър опит с комисията ШУР, с подготовката на работата ли. И мисля, че това ще е полезно за натрупване опит в парламента в преговорите с по първата по е, финансовата рамка като първата рамка след Лисабонския договор. Така че не бих казал резултата е добър или лош. Е, е, никой няма да хареса резултата. Дали е, трябва да блокираме целият процес, не е това сега е темата, но ако това може да ни послужи за следващите е, ни упражнения, мисля, че трябва да го включим тук. Затова очаквам да видя измененията на колегите, предложенията за измененията в, това, в тази посока. Сега имаме и участие в Навко, да видим какво ще дойде от там. Надявам се да не затънем в някакви да не се забатачим в безкрайни вътрешно процедурни дискусии с тях, защото ако искаме да гласуваме на време на пленарно през март, трябва да действаме. Сега да попитам колегите, Какво бихме посветвали следващите е, законотворци, които дойдат след нас? Е, е, какво е положителното и отрицателното от опита ни с многогодишна финансова рамка? Сега няколко провокативни е, думи към е, колегата, която е, прави всъщност погрешен анализ. Не бива да се е, предисторията е економическата криза и въздействието економическото и политическото върху държавите членки. Какъв можеше да бъде избор на трите политически групи на Зелените и ГУЕ да блокират е, всичко? Съмнявам се обаче дали това щеше да бъде мъдър ход вътрешносъюзните преговори, когато в трудни моменти, когато няма економически растеж, когато компаниите фалират, какво правите с профсъюзите? Не стъчкувате за по-високи надници, опитвате се да решите други проблеми, по-качествени проблеми, условията на работа, условията на труд, работно време и така нататък. Това се опитваш. И в по-добри моменти, в по-добър момент вече излизаш с настояване за повишаване на заплащането изтъчкуваш. Щяхме да загубим повече, ако бяхме подбра, избрали точно тази стратегия в такава трудна економическа е, ситуация. Ние постигнахме доста качествени подобрения, като гъвкавост, е, е, плащания, средосрочен преглед, политики в редица области и това беше разумния ход. Сега това, за което трябва да мислиме, как да поступим следващия път. И мисля, че това е изключително важно. Това, което трябва да разработим от тук нататък са аргументите ни за смисъла за Европа, европейската добавена стойност, за да докажем на държавите членки, че един по-силен Европейски съюз в научно-изследователски развойна дейност, инфраструктура, растеж, е, политиките за растеж и работни места, това не е, е разход за държавите членки, не е, а е преимущество. Те ще спечелят е, от економическия растеж, ще получат е, преимущество, економическо преимущество, спестяване. Е, Комисията по външни въпроси, например, абсурден е начин, по който действаме с външната служба. Сега изграждаме нова съвместна европейска служба за външни, е, външна политика, която от економическа гледна точка ще е преимущество за държавите членки, защото по този начин те спестяват от собствените си външни служби. Но сега пък трябва да се следи какво става в тази външна служба, което е глупаво. Това се отнася и до много други административни области, където бихме могли да засилим сътрудничество в Европейския съюз. Така че тук има място за подобрение, да е, формулираме, да е, изработим съответните доводи в кои приоритетни области ще бъде изключително полезно държавите членки да, е, къде има възможност да се подобри положението и политически от е, центра и да се е, консолидират бюджетите. Нека да убедим националните си партии, защото те са важен фактор че е много по-добре да имаме не непременно по-голям, но по-добър, по-качествен бюджет за Европейския съюз следващия път и ще успеем. Съвсем накратко наистина провокираме това, което каза Йоран. Би трябвало да мислим за това, но трябва и да го запишем някъде, да го да направим а, на, на практика, а именно как ще убедим множеството в съвета, как ще ги убедим да говорят за политиките, в, които ще се водят в Европейския съюз, да се заемат с тези политики и съответно финансовите последствия от тях. Как да го направим? Това е единственото. Можем още е, седем семинара да проведем за добавената стойност за Европейския съюз, но ако съвета не се заеме с това, от тях няма да има смисъл. И аз също имам е, впечатление, че колегите от националните парламенти просто служат. Това е моето тълкуване от наблюдението ми последните 10 години, те не държат е, също така под контрол своите е, правителства, а трябва да го правят. Никой не, не тласка, не движи нещата. Напротив, е, обратното става. Те забравят, че са парламентаристи, най-малко тези, които действат в е, е, групите, коалиционните групи, поне така е в е, Германия. Така че е важно сега да търсим друг подход, друг път, за да внушим на съвета, че трябва да се действа по друг начин. Но толкова до тук. Eu, eu peço... Халда Солса. Е, искам да се извиня, че взимам думата отново. Не искам да удължавам разговора, защото днес е, говорим по общото представяне на доклада и съм сигурна, че на по-късен етап ще можем да обсъдим и да гласуваме по различните конкретни аспекти. Само, че нека да обясня коментарите, които направих и с оглед на казаното от Юта и от Йоран Ферм. Уважавам двамата колеги, но истината е следната. Няма как да не се обсъди съдържанието на рамката, когато се обсъжда контекста, в който са протекли преговорите. Не можем да ги разделяме, двете неща. Не можем да разделяме целите, които сме си поставили и да обръщаме внимание само на методологията. Това не може да е нашата позиция, даже за предсъвета. Не можем да разделяме методологията от целите. И ето защо аз ще продължа да защитавам своята позиция, тя не се е променила. Вината не е само на държавите членки, между другото, макар че голяма част от отговорността пада на техните плещи. То включвам и моята страна. Малко по-рано говорихме за научна дейност. За момента това не е приоритет за моята страна. Ако погледнете обаче неодавнашните конкурси за стипендии, ще видите, че резултата за нас е катастрофален. Не можем да имаме какъвто и да било повод за оптимизъм у нас. И ето защо аз мисля, че сега е важно поне една държава членка да изрази политическа воля за преразглеждане на целите в МФР. Ако искате, нека това да е Германия, ако искате, нека да е друга по-силна държава, е, членка в Европейския съюз. В Германия имаме коалиция между социал-демократите и консервативната партия. Не можем обаче да оставяме всичко за далечното бъдеще и не можем да разделяме, отново повтарям, методологията от целите. Само едно изречение към Йоран. Хелга Трупел има думата. Естествено, че имаме различни тълкувания за постигнатия резултат и стратегията. Вие казахте, че това е най-доброто, което сме могли да постигнем. Ако погледнем обстоятелствата в държавите членки, ще видим, че един по-голям бюджет със средства за инвестиции би бил нещо много по-добро. И всъщност в интерес на държавите членки е да използват европейския бюджет като ценен инструмент и да покажат на народите на Европа, че е от полза за Съюза да е сплотен. Това е по-добрият подход според мен. Ето защо би следвало и трябваше да бъдем малко по-категорични. Андрю Дъв. Благодаря. За мен е удоволствие да присъствам в вашата комисия. Аз съм докладчик от комисията АВКО по този въпрос и се опитвам сега да извлека заключение и във връзка с постигнатите резултати по МФР. И по споразумението за собствените приходоисточници. Що се отнася до самия процес, два аспекта бих искал да разгледам. Първия е свързан с правилника за дейността на парламента. Бих се запитал дали нямаме нужда от по-ясни правила или дори специални правила за провеждането на преговори от този род. Или ще продължим да разчитаме само на правило 70 и на други разпоредби и дали ще продължаваме така за бъдеще. Не е ли необходимо да приложим разпоредбите на Лисабонския договор и по отношение на преговорите по МФР? И на второ място, когато изготвяме проекта на препоръки за бъдещо преразглеждане на договорите. Дали не бихме желали да изкажем своето мнение относно разпоредбите и процедурите за промяна на договорите? Авко изказа своето мнение по правило 50. Аз ще действам максимално бързо и бих искал да разбера от председателя колко време ще е необходимо на комисията по бюджети да приключи своята работа. Както знаете, притиснати сме от към време и то доста. Ако някой член на вашата комисия иска да се обърне към мен в колуарите по тези два въпроса, които ви представих, ще съм много благодарен. Ще се радвам, ако мога да разговарям с някои от специалните докладчици. Е, Благодаря съвсем кратко да реагираме на това, което Ендрю Дав каза току-що. Ние всички знаем, че колкото по-бързо действаме интензивно по изменения в е, договора, толкова по-интензивно е, ще могат в ръцете си да имат тези изменения държавите членки, за да действат по тях. Но изменения не непременно в е, смисъл на е, парламента и е, процесите тук. Това е проблема. От една страна можем да кажем, че това, което се опитахме да направим, възоснова на Лисабонския договор, беше нещо като един пилотен проект. С този подход как можем да е, действаме по тази процедура за е, съгласие. Ние би трябвало да се опитаме в наши, от наша гледна точка да тълкуваме е, споразумението между институционалното споразумение. И трябва да добавя това, което в следващите месеци, което всъщност ще трябва да се прави от новия парламент, няма да е само по бюджета и по националните споразумения. Това е също на един въпрос как от самото начало парламента ще води нещата, ще действа. И от самото начало е, трябва да се даде ясен сигнал, така че своевременно да се оказва съответното влияние. И колкото по интензивно се опитваме да, да прилагаме това на практика в преговорите, толкова по-добре ще се е, разбере това като послание. Е, имам предвид тук SWIFT, е, риба, рибарството, риболова в води на Марокко и така нататък. Може би е, с една нова, е, надявам се, една нова комисия да поеме това много по-интензивно, по-ангажирано. И така, както добре е формулирано в текста тук, с, е, да се прочете е, заедно с е, кандидатите за комисари и да е, им стане ясно какво очакваме сега не, първо да не отстъпва от своите приоритети е, комисията, но и парламента също. Това трябва да се даде, да се, да бъде, да се разбере ясно. Сега специалната комисия в един добър интензивен обмен на мнения е, и беше един нов момент, че заедно с унгарците, с е, полското, унгарското, кипърското председателство, този процес на обмяна, на неформални е, срещи на високо равнище. Всичко това, функ... всичко това функционира добре. Това беше, са, бяха нови моменти. След това на различни е, съвета всъщност не изпълни е, някои е, свои ангажименти и да се е, погледне на бюджети в бъдеще от тази гледна точка става все по-трудно. Какво постигна ирландското председателство? Парламента остана много е, твърд, е, по, е, на позициите си за добавките, е, поправките в бюджета, допълненията в бюджета, всичко това може да ни послужи като полука за бъдеще. Например, в външната и политиката за сигурност, ако мислим за определени мисии и начина по който те да бъдат финансирани. В крайна сметка, е, това европейския бюджет няма да ни стигне. Значи, възоснова на дискусията и е, споразумението за повече гъвкавост, ние можем да се ползваме от неизползвани средства от предните, предходните години, за да не е, ревизираме, да не договаряме допълнения и корекции в бюджета. Ето защо това е един процес на учене. Това е един важен пилотен проект, така да се каже, от който трябва да научим много неща. Има и интересни полуки за това как да движим тези въпроси в следващия кръг, как да водим преговорите. И новия парламент ще трябва да види как ще работи с комисията още в самото начало, да заложи добро начало, за да се възползва от полките и да даде ясно да се разбере от новата комисия, че тя трябва да си поеме ангажимента, за да се използват в следващия пет годишен период възможностите. Има редица проекти, строежи в следващите 5 или 7 години, в които парламентът може да иска да би трябвало да иска да участва. <clears throat> Thank you. Благодаря. Най-напред на въпроса, поставен от Андро Дав. За сроковете. Ние считаме, че трябва да гласуваме на 6 март този доклад. Но двата секретарията са в момента в контакт, за да може да се договори точно в кой момент да стане това. Обеден съм, че и двамата докладчици остават на ваше разположение, за да обсъдим тези въпроси и да постигнем договореност. Две забележки, които можем да възприемем на Ян Мулдер за срока от 5 години. 5 години като перспектива в междуинституционалното споразумение можем да подчертаем този факт, дори можем да поискаме отговор на кандидата за председател на комисията. Следващото предложение е действително да бъде за 5 години. Освен това, ще трябва да видим дали можем да включим някои заключения за това, какъв да бъде подхода на парламента. Измененията трябва да се представят до 10 февруари. Те ще бъдат разгледани на 12 февруари, гласуването ще бъде на 6 марта, но трябва да се договорим за това с Комисията по конституционните въпроси АВКО. Моника, има ли нещо, което желаете да кажете? За съвместната работна група? съвсем кратък коментар, е, защото имаше един допълнителен въпрос е, е, за така наречения превод по проискване. Мисля, че проекта, който генерал секретар и администрацията на парламента осъществява, трябва да бъде проследен. Доклада трябва напълно да бъде, да бъде преведен на всички езици Колкото до измененията в комисиите на съответния езиков профил за всяка комисия е, може да стане. Те са налични на тези езици. Ако някой е, жел... ако няко... доклад не е преведен или измененията не са преведени на някои от езиците, те могат да поискат това от администрацията, т.е. да не очакват да стане автоматично. След това, според това, вече ще видим дали ще има някакви проблеми или ако няма проблеми, проблеми просто ще опитаме ако не се еват проблеми, всичко ще е наред, ще, ни е спестено, ще са ни спестени усилия. Ако се еват проблеми, ще трябва наистина да действаме, тъй като многоязичието ни задължава да предоставим и осигурим преводи на всички езици. Благодаря that is a good point again. Ивайл Калфин. Да, това е важен, интересен въпрос. Трябва да видим как ще върви този писмен превод при поискване, тъй като трябва да държим на прозрачността на работата на комисиите. Адхок работната група сега изглежда се е превърнала в постоянна какво е нашето мнение в края на сегашния ни мандат. Последния път бях помолена като докладчик да се взема с това и в съвместната работна група също е, стана ясно, че тази работна група между бюджетната комисия и бюрото ще запази, ще запази ролята си между двете. Това беше желанието на бюджетната комисия и аз според правилника така постъпих. Бюрото поне не се противопостави, поне до сега. Ще видим как ще продължат нещата в следващата законодателен, следващия мандат, но винаги съм имала положително отношение към това, тъй като по този начин понякога човек научава предварително някои неща от администрацията и може да дава съответни сигнали в е, комисията бюджетната, но ще видим в бъдеще как е, новата комисия ще е, поиска да действа. Въпросът ви ще бъде отнесен към следващия парламент. Можем ли да приключим работата на комисията за днес? Престои ни заседание на координаторите. Следващото заседание ще бъде на 12 и 13 февруари, тъй като се намираме на ранен етап. Френски, немски, германски, испански и португалски моля да останат за заседанието на